Good morning to everyone. Добър ден на всички. Започваме с е, днешно... Продължаваме с днешното изваредно заседание на нашата комисия. Бих искал да приветствам с е, сърдечно добре дошла госпожа Кристин Ламбрехт, федералният министр на правосъдието. Както знаете, днес ще, днес ще се срещнем с нея от разстояние и искрено се надявам, че преди краят на немското председателство ще имаме възможност да проведем срещата си с нея в по-традиционен формат. Разбира се, днешната ни заседание е чудесна възможност да се запознаем с програмата на немското председателство, особено в областта на нашата комисия. Сяколко думи как ще протече днешното заседание. Госпожа министърът, ако е съгласна с нас, ще разполага с 15 минути за стъпителното си изказване, след което ще дадем възможност на координаторите да си скажат. госпожа министра ще има 5 до 10 минути и след това ще има по една минута за изказване на колегите и ще има след това заключение. Госпожо министър Ламберец, имате думата. Добре е дошла при нас. Ähm, Много ви благодаря за тази възможност, скъпи колеги да ви представя днес програмата на германското председателство в областта на правосъдието. Както знаете, цялото, цялото председателство на съвет на Германия ще остане под влиянието на пандемията от COVID-19 и всички изводи, които трябва да се направим от нея трябва да отбележа, че в момента не виждам на екрана си вашата комисия, но се надявам този проблем да бъде разрешен до края на днешното заседание. Много се надявам да успея и да ви видя, а не само да ви чуя, но предполагам, че техниците работят по въпроса. Вчера проведохме първото заседание на работната група на съвета за правосъдие под ръководството на германското председателство. Бих искал да благодаря на всички, които взеха участие в това заседание, включително и председателят на вашата комисия. Искам и благодаря за това. Според мен беше важно в а, а, този момент, в който всички още сме по влиянието на COVID-19 19 да не пренебрегваме и темите, които бяха много актуални още преди кризата и които станаха още по-видими. И от тази гледна точка ева, това са много важни теми, включително и по време на нашето председателство. От организаторна гледна точка, разбира се, всичко ще потече по-различно, колкото бяхме предвидели с удоволствие щях да взема участие в вашето заседанието на вашата комисия, както и в редица други заседания, но това навероятно, няма да бъде възможно, но се надявам до края на председателството да имаме възможността да се срещнем на живо и по този начин да ускорим също така и обменът между нас. Както вече казах и вчера обсъдихме някои от темите, които ще бъдат много важни през цялото председателство на пълно място. Последиците от COVID-19 за върховенството на закона и правата държава, а именно основните права и ам, върховенството на закона са основните на европейската ценности на Европейския съюз и затова е толкова важно и в този момент, в който всички трябва да вземем важни решения, да, се, да не си позволяваме да се ограничават именно тези основни ценности, които винаги са били пример за как можем да се справим с подобни кризи за бъдещи, как може да се справим с а, а, критиките, които ни отправят гражданите. Това беше важна част от темата на вчерашното ни заседание и всички усилия, които положихме за спасяване на човешки животи в рамките на пандемията, значително ограничиха основните човешки права на нашите граждани и всички трябва да бъде ясно, че подобни ограничения могат да бъдат само времени и само съизмерими. Това е много важна дискусия, която обаче ясно ни показа, че положителният аспект е, че все още имаме възможност за обмен в областта на правовата държава в Европейския съюз и че все още им всички граждани държавите членки имат достъп до правосъдие, което е много важно. Бяха намерени за целта и нови формати. Цифровизацията стана все по-важен фактор в областта на правосъдието и трябва да продължим с усилията в това отношение. Цифровизацията обаче има и своите ограничения. Трябва да поговорим за, за тях, защото в а, някои случаи бяха предприяти мерки за ограничаване на а, правата и свободите и в някои отношения, като например при разглеждането на дела за попечителство, например, не може всичко да се извършва цифрово, трябва да има среща на живо с засегнатите. Смятам също така да разгледам още една тема, която вече беше много важна преди кризата от COVID-19, но чрез кризата още повече придоби значение, а именно справянето с дезинформацията и словото на речта в интернет. Стигна се до положение на много голяма несигурност сред гражданите и тази несигурност доведе до разпространението и на някои теории на конспирацията, но се стигна и по-далеч чрез словото на омразата и расистски прояви към хора с азиатски происход, например. И по този начин Кристина ни показа много ясно, че омразата и пострекателството към омраза в интернет трябва да се разглежда по същия начин, както и в аналоговия свят. И в това отношение последвахме много интересен дебат с министрите на правосъдието. Както може би знаете, в Германия правихме проекто закон в тази област и паралелно с задължението задълженията за платформите, които поеха още повече отговорност, а именно задължението да заличават съдържание, което е незаконно. Има също така и задължението да прехвърлят информацията за тази, това незаконно съдържание на компетентните праворазследващи органи, за да може възможно най-бързо да започне наказателно производство срещу тях. Вчера се включи на заседанието ни един кмет, който много трогателно ни обясни какво означава за него и за семейството му, за съпругата му, за трите му деца да станат обект на атаки и на омраза, защото са появили много либерален подход към бешанците. Толкова се изострило положението, че семейството повече не може да живее в този в този град. Подобни постъпки не могат да се допускат и хората трябва да могат да продължават да се изказват свободно, а не да се чувстват заплашени. И това е едно от най-важните принципи в Европейския съюз, а именно свобода от свободата на словото. И във всяко едно отношение трябва да се стремим да защитаваме този принцип. Разменихме мнения и за дезинформацията, това е друг проблем, който се изостри значително по време на кризата с COVID-19. Дезинформацията, например, относно като, например, погрешна информация за лекарствени средства и по този начин да се насърчават хората да купуват лекарства, които по никакъв начин не отговарят на претенциите, в някои случаи дори могат да се окажат опасни за здравето им. Или пък дезинформация под формата на това, че пандемията не съществува и по този начин се насърчават хората да се държат безотговорно. Този проблем също трябва да бъде разгледан и с нетърпение очаквам предложенията на Европейската комисия за това какво може да се направи на общоевропейско равнище и заместник председателят на Европейската комисия госпожа Юрова и комисарят отговарящ за правосъдието господин Райндърс ще вземат позиция на заседанието на министрата на правосъдието. Искам да кажа няколко думи и за защитата на потребителите, което също попада в моят ресор. Тук също ни предстоят много вълнуващи дискусии по време на германското председателство по отношение на цифровизацията, всички шансове, за които тя е свързана, но както и границите, които трябва да наложим. Ще засегнем и въпросът за изкуственият интелект. Това безпълно ще бъде сред най-важните теми за нас. И още едната седмица сме предвидели едно събитие, което ще бъде много важно за нас, за да можем да се възползваме от всички шансове, с които е свързан тази нова технология, всички економически възможности, за да можем да гарантираме, че има пълна прозрачност на изборът, който се предлага на гражданите. Гражданите трябва да знаят кои решения се взимат с помощта на изкуствения интелект, и също така гражданите трябва да имат възможността да потърсят съдебна помощ в случай на нужда. Това е дискусия, която трябва да проведем, за да изготвим една правна рамка, която да гарантира приемането на този вид технологии, тъй като именно това е най-важното в това отношение. Съвсем накратко съвсем конкретно, както вече казах, в темата за правата държава е сред основните приоритети на нашето председателство. Както вече казах, ще започнем преговори по темата и също така важно ще бъде и пълното прилагане на новият механизъм за правовата държава. Ще се занимаем с докладите, които ще в Европейската комисия и главата посветена на правосъдието ще бъде обсъдена на съвета по правосъдие през месец декември и евентуално ще обсъдим евентуалните последици. За мен това е много важен въпрос, а именно ясно да покажем, че именно върховството на закона е това, което ни обединява и трябва да продължава да ни обединява и че трябва да се възползваме всички механизми, които ни позволяват да запазим този водещ принцип в рамките на германското председателство на съвета още през ноември ще Германия ще поеме също така и ръководството на Комитетът на министрите на съвета на Европа, което ще бъде важна стъпка за нас. Много ангажирано ще работим за присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. По въпроса за достъпа до съдебна помощ, Предвижда се конференция на високо равнище по темата. Ще се приключи процесът с конференция на специалистите по темата Европейско електронно правосъдие, което ще се проведе през декември, а на съвета през октомври предвиждаме приема на заключение на съвет за цифровизацията на съдебната система. Ще имаме възможност да обединим постигнатото през последните няколко месеца и огромната нужда от обсъждане на темата. Също така Настояваме за въвеждане на общоевропейска стратегия за защита на интелектуалната собственост, за да насърчавам за това, по това да работи и Европейската комисия, тъй като това ще изиграе много важна роля в борбата с пандемията. Трябва да има добре балансирана защита на правата на интелектуална собственост за да се насърчи е, издователската дейност на фармацевтичните лаборатории и да се гарантира устойчивостта на е, европейската економика като цяло. В областта на гражданското и наказателното право е цифровизацията може да ускори процесът на взаимна правна взаимопомощ и за щастие по време на хрватското председателство приключиха тристранните преговори за преразглеждане на регламентът за взаимна съдебна правна помощ в областта на наказателно-правните въпроси. Работим целенасочено към определени рамковите условия. Резултатът е много положителен, въпреки много сложните условия, в които се работеше, което показва преди път колко много може да се постигне в Европа, когато обединим усилията си. Реформата за насърчаване на цифровизацията в гражданско право на област също ни помогна да постигнем значителен напредък. Възможно е вече да се работи за трансгранично връчване на документи. И така по време на немското председателство ще продължим да работим по доформането на последните подробности на тези законодателни предложения и се надяваме още по време на нашето председателство да може да бъде приключено при разглеждането на този регламент. По отношение на гражданско-правните въпроси бих искала да ви осведомя, че сме превидели и една конференция, в която ще обсъдим отговорът на европейските дружества в случай на нарушение правата на човека от техни дъщерни дружества. Тук става въпрос за цялостната тема за веригата на доставки знаете, че сме изправени през е, някои потрясаващи случаи на нарушаване на правата и очевидно трябва да се направи нещо по въпроса. Както виждате, очакват ни огромно количество важни теми в дневния ред и сега очаквам се търпение дискусията с вас. Мисля, че има още много други теми, които се служават да бъдат обсъдени и така че, ако нямате нищо против, предпочитам да ви оставя думата, за да има време за въпроси. Благодаря ви. Thank you very... Благодаря много, госпожо министър. Сега ще започнем с координаторите. Господин Бос. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на, ваш, на вас, госпожо министър. Много ви благодаря за това, че сте днес с нас или по-скоро сред нас и ви желая много успешно председателство на съвета, тъй като съвсем естествено очакванията са много големи. Бих искала да се спра на три въпроса. По първата тема работихме много през последния мандат. Става въпрос за авторските права и за директивата за електронната търговия, както и директивата за аудиовизуалните медийни услуги дали цифровите е, продукти могат достатъчно добре да се използват трансгранично и в каква степен сте готови, както вие, така и колегите тук, е, да изградят един истински общоевропейски цифров пазар трябва да се вземем с аспектите на изкуствения интелект в областта на гражданско-правните въпроси и тук всъщност попадаме в правомощите на държавите членки. Ето защо Имаме нужда и ние като Европейски парламент настояваме за изграждането на един истински вътрешен цифров пазар, в който да се засегнат всички аспекти на гражданското право. Вторият въпрос е свързан с темата дезинформация, фалшиви новини и слово на омразата. Дали възнамерявате тук да играете ръководна роля, т.е. да се определят по-ясни правила за задълженията на платформите, достъпа до правосъдие за мен също е много важна тема и смятам, че е настъпил момента държавите членки да поставят по-сериозно въпроса за цифровизацията на съдебните системи и другият въпрос е за продължителността на производствата, на съдебните производства и в степен те могат да бъдат ускорени чрез цифровизацията. Благодаря ви. Благодаря, господин Волкан. Господин Велкин, благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожа председател, представител на председателството, госпожа Кристине, предвиждат се фактът, че редис от проблемите, предизвикани от коронавируса, ще бъдат значително по-сериозни от същественото, което прави пък някои от проблеми, които вече бяха актуални теми преди кризата, още по-актуални днес. Един такъв въпрос е устойчивостта на глобалните вериги за доставка и нуждата от изграждане на един истински цифров Европейски съюз. И от тази гледна точка германското председателство ще носи тежката отговорност да даде важен стимул. По въпроса за устойчивостта на, на веригите за доставка, Европейското председателство предлага да насърчи Европейската комисия да въведе по-строги правила за социална отговорност на европейските дружества за нарушаване на човешките права от техни дъщерни дружества. Скъпа Кристине, смята ли германското председателство да настоява за въвеждане на задължителен механизъм за дължима грижа, която да се прилага за всички отрасли, както предлага комисарят Рейндерс? Имам още един въпрос по относно предвиденият механизъм за правовата държава, който, може да, който следва да гарантира правовата държава във всички държави членки. Германското председателство ще поеме ли отговорността да защитава независимостта на съдебните системи в а, някои държавите членки въз основа на резултатите от годишните доклади по механизма и в частност ме вълнува темата за обучението на магистратите в рамките на Съюза. И последно, също така е важна тема, която вече споменахте, а именно цифровият преход и разработването на нови бизнес модели, в които се предвижда по-активно участие на цифровите технологии. Те се превръщат в ежедневие в Европейския съюз и законодателният акт за цифровите услуги е сред най-важните инициативи, които ще представи Европейската комисия, евентуално в края на германското председателство. Но аз се питам какви са приоритетите на германското председателство за този законодателен цифров акт. Надявам се, че не предвиждате система, която да се основава на контрола на дидичността в онлайн пространството. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Благодаря. Сега има думата координатора на Реню. Обнови Европа. Благодаря, госпожа Мелхиор. Благодаря. Благодаря за присъствието ви в нашата комисия. Благодаря за представането на вашите приоритети и програмата на председателството. Немското председателство, както разбирам, иска да е, прекрати и неравнопоставеността в заедостта на мъже и жени и ще имате и подкрепата на съвета. Е, това са критично важни цели. Трябва да си е, дадем сметка, че да, да въведем равното плащане за еднакъв труд на мъже и жени, за да има и реално равнопоставеност. равенството между половете се предполага също и в бордовете на компаниите, но това досие остана блокирано в съвета от години. Предвиждате ли да работите по него? Освен това, в програмата говорите, че има нужда да има справедливо данъчно облагане но в съвета има блокирано досие за е, оповестяване на информация по е, въпроса за данъка за доходи. Справянето с е, ситуацията с коронавирус е основен приоритет. Говорихте за проблемите с медицински средства и информацията за тях – Предвиждате ли да се търси някаква равнопоставеност, включително за генеричните лекарства в Европейския съюз, които не са достъпни до обикновените граждани? А също подхода на страните членки към а, пандемията. Все още не навсякъде работи приложения, не във всяка страна могат да се използват приложенията на други страни за е, обоз... обозначаване на местоположение. Примерно в Дания не можеш да използваш е, германската програма и обратното. И смятате ли нещо да действате по въпроса? А, темата, която също е, засяга много европейци е, е достъпа до облигации. Благодаря. Господин Лебретон има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, много внимателно разгледах програмата на немското председателство, която ни бе предоставена. Сега ви слушах и Имам, така си задавам четири въпроса. Първо, е, на десета страница казвате, че е, трябва да се работи за на европейско ниво за подаване на информация за COVID-19. Но все пак тук се засяга и въпроса за личните данни и това трябва да става само на доброволен принцип. Не смеятате ли, че това няма да се увенчае с, успех В Франция имаше подобен опит и нищо не се постигна. Говорите за засилване на борбата срещу речта на омразата и фалшивите новини, включително и по интернет. Но е, да, много похвална цел, но като че ли тръгваме от грешната отправна точка. Много е, едно подобно за законодателство във Франция всъщност бе отхвърлено, защото не беше достатъчно конкретно. Аз, за да можем да се преборим с речта на омразата, трябва да има и много ясни формулировки. Не можем да говорим просто ей тъй за реч на омразата. Същото и за фалшивите новини. Много неясно определение. Трето, за опазване на основните права. Вие се обявявате за механизма за върховенство на закона във всяка страна членка. Казвате, че трябва да има и съответни финансови последици. И отново тук си задавам въпроса каква система ще може да се въведе? Как точно ще се измерват нещата? В, срещу Унгария не можахме да, регистри... да реагираме. А във Франция имаше огромни критики е, в е, подхода за коронавируса, но на европейско ниво Франция не бе критикувана за разлика от Унгария. Говорите също за социална отговорност и отговорност за околната среда на дружествата, но тук като че ли се получава противоречие с договорите за свободна търговия. Благодаря. Господин Колакович, и заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми е, господин, е, госпожо министър. Кризата с COVID-19 е една от най-големите кризи в историята на Европейския съюз. Ако от есента започнем да въвеждаме отново карантина, вероятно ще има срив на економиката на многи страни. С карантината спасяваме човешки живот, това е оправдано, но е добре да знаем истинските факти за това колко души са болни, колко са починали. И въпросът с коронавируса е и медицински проблем, но и правен. Защо? В нашата страна, Харватия, ние имаме съответното законодателство за защита на общественото здраве, включително и с изискване за извършване на аутопсии. Но само първия случай на починал от COVID-19 е, бе е, подложен на аутопсия. След това автоматично започна да се отчита смъртни случаи от COVID без да се прави аутопсия и е, без да се установи истинската причина за смъртта. Така че е, не може да се отчитат е, болни или е, починали само защото са имали антитела, ако е, не можем да обявяваме, че е, хората са починали от коронавирус. За това трябва да се базираме на реални факти – и е, съответно трябва да се изпълняват е, изискванията на страните членки. Благодаря. Лагодински, sorry for skipping you, but after 10 days campaign in Spain, I'm not the sharpest. Благодаря. Давам думата на господин Лагодински. Благодаря. Знам, че сте имали много работа. Ще говоря на немски. Благодаря госпожо министър. Благодаря, че сте тук сред нас днес. Колегите повдигнаха някои много важни въпроси. Вие се, се спряхте на социалната и екологична отговорност на предприятията. Ние ще излеземе с доклад по собствена инициатива относно предложения и законодателства на тази тема. Считате ли, че правото на жертвите или някакви компенсации за държавите, които са пострадали, могат да бъдат оформени юридически. Сега, речта на омразата. За бъдеще ние трябва да, защит, да защитиме е, обществото от това явление, независимо как го нарича господин Лебретон. В е, програмата Правосъдие и ценности финансирането е спаднало с 20%. Там не, в никак, никакъв момент не се споменава гражданското общество, така че бих искал да знам какво е, каква е позицията на немското председателство, на Германия по този въпрос. Надявам се, че просто не сте задгърбили тази тема. Аз съм докладчик по някои от тези теми и бих искал да поговорим по въпроса не само за финансирането. Смятате ли, че ще можем да работиме заедно, за да постигнем конкретни резултати по време на вашето председателство. Госпожо Ламбърг, имате думата за 10 минути. Благодаря ви. Ще бъде огромно предизвикателство да се опитам да отговоря на всички тези въпроси в рамките на 8 минути. Най-напред бих искал да започна с въпроса за авторските права, цифровизацията и управлението на самоличността. По никакъв начин не искам да въвеждам някакви ограничения за технологии, които самата аз не разбирам достатъчно. Смятам, че интернет изобщо е възможен благодарение на анонимността и на факта, че хората могат да действат автономно, анонимно, включително когато търсят помощ по анонимен начин в групи за подкрепа на жертви, например. Така че няма да въвеждаме изискване за разкриване самоличността, държа да го отбележа много ясно. Освен това, в предложихме в Германия, както вече казах, проекто закон за борба с речта на омразата. И тук мога да отговоря на въпросът на господин Лебретон, а именно не искам в интернет хората да остават впечатлението, че в интернет има пълна не просто свобода, свободи, а то всеки може да прави каквото си иска и че никой не може да го проследи. Затова се предвиждат някакви правила и изисквания за платформите в определени случаи да прехвърлят данни за IP адреса на съответният ползвател, който е качил незаконно съдържание. Господин Лебретон, мога да ви успокоя. Германският закон и мога само да ви насърча да го прочетете. В това отношение се основава на много ясни принципи. Това обясних и вчера в разговора си с останалите министри. Изобщо не се говори за съдебен състав, омраза, разбира се. става въпрос за конкретни правонарушения, като, например, за смъртни заплахи, заплахи с изнасилване, отричане на престъпление с чове... срещу човечеството, например. Границата е, в тези случаи е много ясно пресреч... прекрачена, тогава, че не става въпрос за изказване на мнение, не става въпрос за свобода на словото, а става въпрос за заплахи срещу отделни лица и това вече не могат да се прояви на свободен изкус, които може да оставим без, без последици. Подобни смъртни заплахи, например, могат да имат много конкретни последици, затова трябва да се борим целенасочено срещу тях. Това е целта на този закони. Както вече казах, откакто стъпих в длъжност преди една година, за мен борбата с реща на омразата и дезинформацията са основен приоритет. Междувременно приключихме работа по този проект закон в Германия и сега ще се радвам да използвам натрупаният в Германия опит в по време на председателството ни, за да можем да стане ясно, че не само, че се признава заплахата, като представлява речта на омразата на европейско равнище, но че имаме ясна на правила за противодействие. Трябва да отбележим, че действително изживяваме огромен а, скок напред в а, нов, по разпространението на новите технологии, но също така трябва да сме наясно и къде са границите. От гражданско-правна гледна точка безспорно има възможност, а, например, по отношение на доказателственият материал да се а, увеличи употребата на цифровизацията и това би трябвало да се направи в областта на гражданско-правната производства. Но разбира се, не до безкрай трябва да има граници. Именно това трябва да обсъдим заедно. Тази разпространение на цифровизацията и този единен цифров, цифров, цифров пазар, за който говорите, трябва да има своите ясни правила и трябва да ги изготвим заедно. Скъпи Тимо, както вече казах, е, отговорността, която носят герма... Е, европейските дружества за нарушенията на правата на човека в е, трети страни, ще бъде тема на една конференция, която ще организираме и смятам, че трябва да има ясни правила за отговорността, която се носи във всички отрасли, но както вече казах, ще има дискусия по темата и с нетърпение очаквам тази дискусия с останалите колеги министри в съвета. По въпроса за независимостта на съдебната система, трябва да отбележа, че това е един от най-важните аспекти на правовата държава. Когато заложим правата държава като водеща принцип и като основна наша ценност, то независимостта на съдебната система безпълно е част от нея. Ето защо Знаете, че в момента се обсъжда механизма, който смята да предложи Европейската комисия. Трябва да обсъдим как точно ще функционира този механизъм. Тоест не е достатъчно само да се обсъжда принципа. Трябва да има яснота какво представлява независимостта на съдебната система. Тук не говорим за добри ученици и за примери за следване. Става въпрос за един основните принципи на нашата общност и за това е много важно, че можем да, да, да положим последователност. Т.е. когато има проблеми с, с механизъм правата държава и независимостта система. Това винаги трябва да се поставя под въпрос и то във всяка една държава членка. Госпожа Мелкерова, споменахте доста въпроси, които не попадат пряко в моят ресор, но разбира се, те са много важни за бъдещето ни, като например заедостта в сектора на медицинското обслужване и грижите, положението на жените, които са, които представляват по-голямата част от работната сила в този отрасъл. Разбира се, трябва да продължим да настояваме за прилагане на принципа равно заплащане за равен труд. Трябва да продължим да настояваме и за насръчаване на жените на ръководни позиции. Знаете, че заедно с министърът на семейството и социалните въпроси в Германия изготвихме съвместно предложение за това как може да се насръчи позицията на силното на броя на жените на ръководещи позиции. Знаете, че като цяло жените често са свръхквалифицирани, но работят на постове, които са под тяхната квалификация и трябва да се гарантира възможността да се насречи ролята на дружествата, които активно трябва да се опитват да привлекат висококвалифицирани жени на ръководни постове. И това е тема, действително, която би трябвало всички заедно да се занимаем. Приложението за последяване на заболелите от COVID-19 беше спомената искаме да се избегне именно това, което се случи с приложението в Германия и съм убедена, че можем да спечелим доверието на гражданите само ако успеем да изготвим на приложение, което да може да се прилага в цяла Европа. В Германия имаше много изчерпателна дискусия по темата и тя беше важна и тя отново показа колко чувствителен въпрос за използването на лични данни и за това дискусията трябва да се проведе по същият начин и на европейско равнище. Не може да се задължават гражданите да предоставят такива много чувствителни лични данни. Това трябва да се прави на доброволен принцип и регламентът защита на личните данни трябва да бъде отправната ни точка във всяка подобна дискусия и трябва да продължаваме да работим въз основа на тази този водещ принцип и ако го направим успешно, ще успеем според мен да, да разработим една истинска, едно истинско европейско приложение. В момента се водят в други държави членки същи дискусии, каквито в Германия проведохме през последните няколко седмици и мога само да ви призова възможно да, приложението да бъде възможно най-прозрачно и невъзможно най-доброволни начала. Само по този начин може да се привлече нужното доверие. Тук не говорим само за проследяване на движението на гражданите. Целта е да се прекъснат веригите на разпространение на вируса и по този начин можем да привлечем гражданите да участват в тези приложения. По въпроса за стандарт за опазване на околната среда и човешките права, мисля, че вече споменах въпроса. Ще имаме конференция по темата и останах с впечатлението, че това е тема, която представлява сериозно предизвикателство от името на от гледна точка на защита на потребителите. Очаква се търсенето отново да се засили след края на кризата и трябва да се гарантира, че постигнатото за опазване на околната среда и човешките права ще бъде запазено. Господин Лагодински, споменахте предвидените 20% в програмата Правосъдие. Действително, мога да ви уверя, че от вчерашното заседание на министрите не са предвидени някакви значителни съкръщения на бюджета в тази област и ще продължим да работим в тази насока, защото действително тази област е много важна за гарантиране на правата държава и затова е важно да се осигури нужните бюджетни средства на програмата правосъдие и сте прави също така, че съдебното преследване на речта на омразата и непострекателството са едната страна на медал, но също така е важно да се работи за, по превенцията и за това как да се справим изобщо с това явление. Тази превентивна част е също толкова важна и за нея също трябва да се предоставят на разположение нужните средства. нямам впечатлението, че на европейско равнище в момента има особено голямо желание да се работи за създаване на правила на европейско равнище. По-скоро идеята е, че правилата, които разполагат на, европейс... на национално равнище, се прилагат изчерпателно и че това въжи и за данъчното облагане на всички е, стопански субекти. Към момента не мисля, че има повече ентусиазъм за този проект. Това беше съвсем накратко с времето, малкото време, което ми беше а, е, от, предоставено. Съжалявам, ако посъкратих отговор на някои от въпросите. Благодаря, госпожо министр. Много малко време имахте, но благодаря за това, че ни дадахте много е, обширни е, отговори. Госпожа. Благодаря, госпожо министър. Радвам се, че ще сте тук е, сред нас, т.е. споделяте с нас вашите виждания. Радвам се, че разглеждате въпроса свързан с изкуственият интелект. Изкуственият интелект присъства в няколко сектора, в няколко точки от вашата програма. Това е една много важна технология, която ще спомогне за развитието на а, технологиите като цяло и за економическото възстановяване. Но трябва да помогнем на предприятията да се здобият с възможността да работят с изкуствен интелект. Ще създадете ли някаква специална рамка за приложението на изкуственият интелект и по какъв начин ще намалите бюрокрацията в тази област, която тъй много тежи на предприятията. Второ, един проблем, който ми е така близък по душа и който изпъкна по време на кризата на COVID-19. Става дума за домашното насилие. Установихме, че има увеличаване на домашното насилие, както и на престъпленията, свързани с педофилия. Ще има ли план за действие за правата на децата и ще проведете ли консулта... консултация в тази област? Благодаря. Благодаря, госпожо министър, че сте тук сред нас. Надявам се, че в бъдеще ще се срещнем очи в очи. Радвам се, че вие споменахте свикването на конференция, свързана с правовата държава. Аз обаче искам да ви задам следния въпрос. Става дума за присъствието на жените в управителните съвети в Германия бе проведено изследване, но моят въпрос е следващото. Вие казвате, че в Германия стандартите са по-високи, отколкото в останалата Европа вие казахте, че в Германия е постигнат значителен напреглед, но какво означава това за европейския въпрос, за Европейският съюз? В крайна сметка този проблем отдавна е блокиран в съвета и мисля, какво смятате да направите, за да деблокирате нещата? Защото не става, тук не става дума само за Германия, за целият Европейски съюз и е, в крайна, и в крайна сметка е, положението такова каквото е, е, е не може да бъде прието. А докладването по страни. Знаем, в рамките на кризата някои предприятия получиха държавна помощ, така че трябва да е, имаме много повече прозрачност. Ние трябва да знаем дали тези предприятия ще плащат данъци е, върху печалбата си, която ще е, постигнат, ще получат следствие на тази помощ. Така че искаме да, да имаме малко повече яснота. Много ви моля да се придържате към една минута, каза председателят. Госпожа Марко. Няма микрофон оратора. Miss Sorry about, sorry about the delay. Извинете, че се забавих. Благодаря много. Искам малко повече разяснения за оперативната съвместимост за това дали ще има европейско приложение за местонахлаждение. Колегата ми, за съжаление, не може да е тук и имам въпрос. Един от приоритетите е за защита на индивидуалните права и свободи председателството казва, че ще работи за е, сътрудничество за установяване на върховенството на закона, включително и по годишния доклад. Но как ще направите така, че да се провежда диалог за върховенството на закона? Как ще ангажирате и Европейския парламент в този диалог, като казвате, че той ще бъде допълнен и от други механизми. Ще има ли е, възможност да се избегнат покриването на мерки по различните механизми? Благодаря. Господин Бек има думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо министър. Противно на други страни членки, е, Германия въвежда някои доста интересни санкции и е, по отношение на е, оскверняването на европейския флаг. Друга тема е съдържанието на онлайн платформи, когато то е, е поставя, е, когато то подлежи на заличаване. Какви, е, какво законодателство се прилага е, в Германия? Франция, примерно, има закон. Тоест, може ли да ни уверите, че е, така в контакста на случващото се във Франция, да речем, че Германия няма да подкрепи предложения, които ще дадат възможност да се осъществява надзор над онлайн платформи, е, такива каквито се, такова каквото се прави в Франция. Госпожа Хаутала. Госпожо министър, господин председател, аз съм много окоръжена от ангажимента е във вашата програма за човешки права. Вие споменахте за социалната отговорност на предприятията и върховенството на закона за, върхо, за основните права се предвижда да има и план за действие, за да се прилагат основните водещи принципи. Вие лично Казахте, че още не се знае как ще минат тези неща през съвета. Смятате ли председателството да излезе с заключение на съвета по тази тематика? Благодаря. Пет минути за отговор, госпожо Ламбрец. Много ви благодаря, госпожо Вайсман. Запитах ще, каква ще бъде рамката за изкуствения интелект и как ще използваме тази възможност. За мен е много важно да сме наясно, че изкуственият интелект е много важна възможност, но че към момента няма достатъчно приемане на тази технология и затова трябва да се изготви моралната и етична рамка. В Германия създадохме специфична комисия по етиката, която изготви много важен доклад. Както вече казах, приемането е най-важният фактор и е много важно за граждани да знаят кои решения се взимат с помощта на изкуствения интелект и трябва да имат възможност да успорят тези решения. Трябва също така да се обърне внимание на правилата, които ще гарантират а, е, избягване на дискриминацията. Така че тук не бих а, казала, че това попада в категорията администрация, тъй като изкуствените интелект има много сериозен, огромен економически потенциал, така че за мен трябва да се разгледа цялото развитие като възможност и като нещо положително, като потенциал, който трябва да бъде освоен. Зададохте въпрос за стратегията за е, защита на жертвите и за последователността при преследване на случаите на е, малтретиране и злоупотреба с деца, трябва действително да се гарантира по-добро сътрудничество на европейско равнище. Ако погледнете към този а, е, отрасъл, ще видите, че тези правонарушители, тези престъпници са много перфидни, много добре организирани и мрежите, е, с които действат, не са само национални, те безспорно са от международно естество и за тези престъпници всъщност е много важно да се предвиди специфична рамка за сътрудничество, но едновременно с това сътрудничество при откриването и последователното последяване на тези престъпници, за да им стане ясно на тях, че сме последите им, че по някакъв начин не могат да си а, мислят, че ще избягат, че ги следят буквално ежеминутно и ежечасно. И това е важна тема, която безспорно трябва да се разгледа и на европейско равнище. Госпожо Валтрес, въпроса за насърчаването на жените вече казах каква е позицията ни. Казах ви, че работим по темата и че тя попада в ресора на министърът по, семей... по семейните социални въпроси. Така че ще мога да само удовлетворя, ще положим всички усилия, за да се преодолее блокажът в съвета, тъй като темата наистина е много важна и трябва да се занимаем с нея. Както вече казах, полагаме усилия да преодолеем блокажа. Знаете какво е положението в Германия. Към момента няма много ясна позиция. Знам, че и в много държави членки положението е такава, такова, така че ще продължим да работим по темата, за да видим какви са възможностите. По въпроса за приложенията за проследяване на COVID-19 и на въпроса дали трябва да има европейска европейско приложение, смятам, че трябва да се обмисли възможността за оперативна съвместимост, за да могат да се прекъсват веригите за разпространение на вируса на европейско равнище. Това е важно и би следвало да насочим енергията си в това отношение. По въпроса за мрежата, изискванията, господин Бек, струва ми се, че Както знаете, в Германия не сме предвиждали филтри за качва, прикачването на случаи на речта, а че Целта е, когато е качено незаконно съдържанието, да бъде автоматично прехвърлено към правоприлагащите органи. Имаме опит от няколко дни насам и останахме с впечатлението, че за правоприлагащите органи е трудно да използват каченото незаконно съдържание, като той е било заличено, тъй като нямат достъп до информация като IP адреса, например. Именно тази слабост искахме да преодолеем и че платформите вече са длъжни да предоставят информация за IP адреса на съдебните органи. Смятам, че това е решение, което е съвместимо с европейското законодателство. и ще продължа да обсъждам темата с колегите, както това, когато предложение, така и други сходни с него, защото е много важно да се гарантира свободата на славото в интернет и да не бъдат принуждавани хора да се оттеглят от обществената сфера, защото са обект на речта на омразата. Това ще бъде с потрясаващи последици с демокрацията. И, както вече казах, през октомври ще се проведе а, конференция и след което ще си извадим нужните заключения. Знаете, че сме много ангажирани в Германия за социалната отговорност и въпросът за устойчивостта и за спазването на правата на човека в веригите за производство трябва да вземат по-важно внимание и това е едно от важните предизвикателства за нас. Е, Благодаря, госпожо министр. Имаме 6 месеца пред нас, 6 месеца, които ще бъдат много важни за бъдещето на Европейският съюз и които ще бъдат от огромно значение за целия мандат. И това са 6 месеца, в които държавите членки трябва да преодолеят последиците от кризата. Радваме се, че немското председателство набляга на всички теми, които са от значение за нашата комисия. Защото комисията, кризата още веднъж подчерта, че няма е, необходимата рамка, а тя е абсолютно необходима. За това мисля, че трябва, ще трябва да работиме всички за изграждане на тази е, нова, ново цифрово общество. И необходима ни е повече координация, за да постигнем повече суверенитет това беше подчертано от колегите, както също, че трябва да работиме за а, укрепване на правовата държава, за да можем да се бориме срещу речта на омразата, която е все по-вездесъща. Благодаря ви много за това, че отговорихте на въпроса си. Много късмета и от тук нататък добър късмет на вашето favor, 20 votes against. гласуването. Четвърта точка. Мандата за 21 година. 18 за. Двама въздържали се. Приемане след следващото ни заседание ще бъде на 13 юли. Аз няма да мога да присъствам, но господин Лагодински ще председателства нашето заседание. А след това ще проведеме и съвместно заседание с Авко тук в Брюксел на 14. Благодаря ви, че участвахте в нашето заседание. Благодаря на преводачите. Ще се видим следващата седмица.